разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава, член 122 от правилника за дейността. Започваме с положението на защитниците на правата на човека и на опозиционните активисти в Камбоджа и Лаос. Започваме с госпожа Сарджентини. Благодаря, господин председател. Аз се изказвам от името на зелените. Искам да говоря за сектора на шивашката индустрия и производството на захар. Много е трудно да се разбере какво се случва в тази страна, но през многонационалните компании, които са базирани в Европа, ние можем да се опитаме да направим нещо по въпроса. Заплатите в шивешкия сектор е само една четвърт от сумата, която има нужда човек, за да живее един нормален живот там. И момичетата и жените, които работят в този сектор, не могат да допринасят пълноценно за издръжката на семейството. Инициатива, подкрепена от правителствата на Германия и Холандия, работи за едни е, достойни е, заплащания в този сектор. И в края на краищата цената на изработваното облекло трябва да включва и цената на една нормална надница. Втория отрасъл, от който се интересуваме е хоропроизводството. Е, този отрасъл обележи голям ръст в последните години но хората биват изтланскани от земите си. Захарта се използва, разбира се, не само за храни, но и за добавки към безалкохолни напитки и така нататък в международни компании. Тоест, ние трябва да се борим срещу практиките за иземане на земята. Добрата новина е, че Кока-Кола се ангажира в този смисъл. Благодаря. Сега госпожа Декейзер. Миналия юли след изборите, в които имаше и измами и е, нередности, съгласно международните наблюдатели, в, в Камбоджа имаше манифестации, които, демонстрации, които бяха много бързо потушени поради условията на труда. Условията на труда се е, влушиха в последните години заради това, че там се работи много на ишлеме от, е, за големи многонационални компании и силите на реда стреляха срещу демонстрантите. Разбира се, има един политически аспект, но ние, европейците, трябва да поемеме своята отговорност, защото ние търгуваме с мизерията в третия свят. Трябва да призовеме към Камбоджа да създаде проект план за защита правата на трудещите се, както това стана в Бангладеш, и същевременно да, да предприеме социални и економически реформи за възвръщане стабилността в страна. Искаме и е, да се е, проведе международна анкета по повод е, измамите през изборите от минали юли. Благодаря госпожа Декайзер, следващият урад. Благодаря, господин председател. Обезпокоени сме от нарушаването на правата и свободите в Камбоджа. Имаше избори, които бяха съмнителни и трябва да бъдат подробно проучвани. Много работници бяха ранени или убити. Приканваме правителството да освободи тези, които бяха арестувани по време на демонстрациите и които приканваха за свобода на обединението тези права трябва да бъдат защитени. Абсолютно необходимо е да няма заграване на земите, за да може да се развива тази държава. В контекста на а, общите преференции приканваме международните компании, които имат производство в Камбоджа, да заплащат на хората надница, която да им дава възможност да преживяват. Правителството на Камбоджа трябва да спазва международните договори и конституцията сега ситуацията в Лаос. И там е обезпокоителна ситуацията на правата на човека. Приканваме правителството а, да освободи двамата арестувани активисти. Приканваме да се накажат тези, които бяха отговорни за принудителните вличания. Vielen Dank, Frau Kollegin Scharke. Es folgt Herr Kollege Sönnergaard für zwei Minuten. Благодаря, господин Сандъргар, за две минути. Благодаря, господин председател. За втори път тази в рамките на една година тук в парламента обсъждаме резолюция за един е, конкретен, за един конкретен личност, е, кой, това е Сомбат, който беше отвлечен на 16 декември 2012. От тогава никой не го е виждал. Защо поставяме въпроса отново? Защото преди да изчезне, Сомбат работеше с мирни средства за защита на околната среда, на правата за образование. Той беше организатор на деветия народен форум на азиатските нации, непосредствено преди да изчезне. Той също се превърна в е, символ, символ на хората, които се борят за достойни е, трудови условия е, в Лаос, но се сблъскват с насилие. Властите се опитват да си затворят очите пред изчезването на Сомбат Самфоне, не взимат очевидни стъпки, които следва да бъдат взети за решаване на този случай. Аз бях свидетел на това, когато посетих през сесента на Лаос. Правителството на Лаос в Брюксел призна миналата година в имейл, че Последните е, действия по този случай е, датират от юни 2013, което е скандално, повече от 6 месеца вече. Ние искаме в резолюцията си, искаме действия. Нека да кажем ясно, че нерешаването на този случай е пречка за е, това Лаос да стане член на съвета за човешките права. Смятам, че е редно да се наложат санкции на властите и нека да е ясно и на семейство и на всички други, че Сомбат няма да бъде забравен. Благодаря. Господин Танок, една минута. По 27 години един човек управлява Камбоджа и е, бившия комунистически режим в Лаос продължава да властоп. Това хората продължават да живеят в мизери, и това е повод на дебата ни днес. Междувременно бяха проведени за избори в Камбоджа, които обаче, на които имаше много измама. Тут пет, в пет завода работниците излезаха на стачка и да демонстрират и те станаха обект на репресия от страна на полицията. Също същевременно един правозащитник, Сомбат Самфони, е, изчезна. И факта, че властите не, не провеждат разследване, въпреки настояване от страна на е, международната общност също буди е, много голяма, е, много голяма загриженост. Благодаря ви. Благодаря господин Танък. Господин Лисек. Благодаря ви, господин председател. Действително добре е, че още веднъж имаме възможност да разгледаме положението в Камбоджа и Лаос, защото това, което се случва там е неприемливо за всички ни. С оглед на скорошните избори, които не отговаряха на международните стандарти, се проведоха масивни протести. Протестите бяха свързани с положението на работниците в текстилните фабрики, както и политическото положение като цяло. Полицията и специалните части използваха сила и е, убиха много от активистите. Имаше и много ранени. Това са въпроси, на които трябва да отделим внимание. Необходимо е да приканим правителството на Камбоджа да преустанови тази ситуация, да се погрижи за всички, които бяха ранени по време на протестите. Считам също така, че Върховният представител на Европейския съюз трябва отблизо да следи случващото се там. Специалният пратеник на ООН също трябва да предприеме действия. Във връзка с Лаос трябва да се установи местонахождението на Сомбат Сомфон, така че трябва да продължим да наблюдаваме. Благодаря ви, господин Лисек. Сега госпожа Сария Сая. Комисари, сега sekä Laosin että Kambodžan Господин председател, говорим сега за Лаос и за Камбоджа, за положение, което твърде ни безпокои от гледна точка на правата на човека. И в нашата проекторезолюция настояваме да се търси решение на всички проблеми на трудовия пазар там. С всички арести е, след демонстрациите през януари това бяха работници, които са демонстрирали срещу условията на работа. Това са нарушения, използване на сила в напълно неправомерно. Настояваме също да се реши случая с Сомбат Сонфона също да се развива гражданското общество, да се разясни какво се е случило с господин Сомбат Санфон. Благодаря. Госпожа Сенчин, една минута. Микро. Kambodża to ogromne nierówności społeczne, за в свидетели сме на много сблъсъци и неравно... в Камбоджа много хора, които работят в не... живеят в нераз... неравностойно положение. През януари полицията се нахвърли на мирни демонстранти и уби стотици е, ранявайки хиляди. Е, това бяха хора, които просто протестираха срещу трудовите условия в е, страната. Срещу тях бяха използван, беше използвано огнестрелно оръжие. Ние настояваме да се гарантира правото на мирна демонстрация на трудещите се. Също така трябва да споменеме и е, измамите и нередностите, които са били установени по време на изборите през е, юли. Е, същевременно хората, правата на на, на трудещите се и на буддийския народ се нарушават включително правата на собственост на земя, ние трябва да обвържеме своята помощ с спазване на основни права. Благодаря. Искам да е, настоя всички колеги, моля, не дейте да четете текстове с такава бърза скорост, защото преводачите не могат да ви следват с тази скорост. Ако обичате, изказвайте се с нормално темпо. В противен случай ще имате превод с... проблем с превода. Благодаря, господин председател. Господин Бенион. Аз преди една година говорих за господин Сомфон в тази зала и от тогава нищо не се е променил. Страхът продължава да се насажда там. В е, Камбоджа положението дори е още по-лошо. Нападат се работници, излезли на демонстрации. Много се притеснявам също така от инициативата всичко освен оръжие, защото трябва много спешно да се работи по всичко, което сме научили от оценките за ситуацията за правата на човека. Не може да се сътрудничи с компании, които изтласкват хората от собствената им земя и я заграбват. Либералите искат сега да има задължения да се докаже, че не са изселени хора за, от съответната земя, за да може да се произвежда там. Просто ние трябва да прилагаме твърдо политиката всичко, освен оръжия. Благодаря, господин Бенио. Сега една минута, господин Мингалски. Уважаеми дами и господа, някои от колегите, които се изказаха, вече подчертаха факта, че преди само няколко месеца обсъждахме а, отвличането на Сомбат Сомфон. Аз не можах да участвам в проведената тогава дискусия, но си мисля, че именно това се очаква от нас – а, очаква се непрекъснато да приканваме властите да а, спазват закона. Връзката между Камбоджа и Лаос, по мое мнение, се крие в нарушаването на човешките права. Необходимо е да изискаме да продължат усилията и дори да бъдат засилени. усилията от страна на държавите членки и на върховния представител на Европейския съюз. Трябва да помогнем на всички, които защитават човешките права в тези държави. Те се нуждат от морална и финансова подкрепа. Мигалски, е Колега Мигалски, сега давам думата на господин Пашк за минута и половина. Благодаря, господин председател. В, тук в демократичните страни ни трябва да поддържаме демократичните режими. Ние ги подкрепяме, за да могат да строят своя свои демократични е, устои на обществото. Но а, когато правителство се обърне срещу мирни демонстранти, това е провал. Провал на правителството, което не може в никакъв случай да бъде обяснено или извинено. Това са проблеми, пред които не трябва да затваряме очи, независимо къде се случват подобни неща. Чрез политически и економически натиск трябва да спомогнем за промяна на нещата и да, за създаване на по-добри условия в е, текстилният е, сектор в е, тази страна защото те произвеждат неща, които се продават в нашите страни, т.е. ние чрез нашата дипломация можем да влияем и бихме могли да е, влияеме директно и на ръководителите на тези страни следващи. Е Благодаря ви, господин председател. Лаос е еднопартийна държава. Там управлява социалистическата партия Human Rights спомена, че там економиката съвсем не взема предвид социалното измерение. Това е държава, която се управлява по демократичен начин, но това поне така изглежда. Никога в историята комунистите не са успявали да приложат виждането си за социална държава а, с демокрацията. Това е идеология, която не представлява интересите на работниците. Това, което казвам, въжи и за Китай, и за Камбоджа където протестите бяха потушени с насилие. Четирима бяха убити, а десетки са в затвора. Необходимо е да направим две неща. Първо, необходимо е да заклеймим това насилие. И второ, трябва да санкционираме тези развиващи се държави, като прекратим финансовите плащания. Благодаря сега госпожа Куркова puhemies oppositiojohtajat olivat tapaamassa meppejä syksyllä ja tapaamisissa kävi eri... Позицията, положението, с което е, се сблъскахме през септември, беше много тежко. Мога да кажа, че нещата продължават в същия дух в момента. Членове на профсъюза, на опозицията, биват преследвани. Комис... Представителят на опозицията бе изслушан на Международен форум за наличието на насилие Считам, че трябва да настояваме за равноправни избори в възможно най-скоро време. Трябва да настояваме също да бъдат освободени членовете на профсъюза, които се намират в затвора и да се проведат е, прозрачни избори. Европейския съюз трябва да се ангажира повече с Камбоджа. Благодаря. Господин Стивенсън за една минута. Благодаря, господин председател. Аз искам да протестираме. Ние тук говориме за спешни въпроси. А отвличането на господин Сомфони беше вече обсъждано в пленарна зала. А репресията срещу работниците от текстилния сектор е нещо, което разбира се не трябва да подценяваме, но в момента имаме седем заложници в Кампаша и все още нямаме новини от тях. Какво правиме за тях? Им, имаме събитията в Ирак, има а, кръв се пролива в а, Сирия, в а, всеки ден в Бейрут, в Ливан има бомбардировки, има а, атентати. Къде са, къде са спешните случаи? Нека нещата бъдат пропорционални и разумни. Благодаря, господин Стивенсън. И сега минаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Ďakujem пекне, пан председаючи. Припаям се ку колегом, а chcem подпорить снахи активистов. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да се присъединя към казаното от колегите. Подкрепям активистите в Камбоджа и в Лаос. Тяхната работа е изключително важна, защото тя защитава интересите на гражданите. Затова трябва да отделим и необходимото внимание на случващото се там. Когато работата на активистите се преустановява чрез насилие, те имат право да привлекат цялото ни внимание. Много хора загубиха живота си. Изборите през 2013 година бяха валидни, обявени за валидни, но аз бих искал да напомня, че е много по-важно да направим проучване за тези избори, нещо на което искам да се спра. Е също така и отвличането на Сомбат Сомфоне в Лаос. Благодаря, господин Тарабела. Господин председател, скъпи колеги, аз съжалявам, че объркахме нещата. Трябва да говорим за Камбоджа. Разбира се, е, съдбата на Самбат Сомфони е важно, в Лаос също, но е, в същата зона, в крайна сметка, и Виетнам. Но защо? Защото на 3 януари е, и работниците от текстилния сектор, които се биват експлуатирани, които са поискали само увеличение на заплатите, са платили това с цената на 5 жертви и десетки е, ранени. Те, живе, те работят в едни абсолютно нечовешки условия на труд, е, въпреки а правото на стачка е записано в, е, към в конституцията на, на страната. Така че правителството трябва да защитава правата на всички, включително и на трудещите се, които биват експлуатирани от многонационалните пред, пред, предприятия. Така че надявам се, че с тази резолюция ще успеем да постигнем това. Благодаря ви. Колеги Тарабела, zum Abschluss des Catch the Eye-Verfahrens, Frau Kollegin Благодаря. Накрая госпожа Ятен Маки господин председател. Работещите в текстилната индустрия а, са редовно потискани а, в много страни. А от тези страни а, идват много от дрехите, които се продават в страните членки. Затова погледнете какво носите. Може би дрехите ви са ушити в Камбоджа. Комисията не знам дали достатъчно разсъждава по въпроса. Когато се внасят дрехи от далечни страни, как да се бъдем сигурни, че е, първо тези дрехи са достатъчно качествени и второ, че са спазвани правата на хората, които ги произвеждат. Знаем ли в какви условия работят тези хора? Много често тези фирми се ръководят от е, Европа. Приключваме с процедурата на спонтанни изказвания. Господин Калас има думата. Господин председател, уважаеми членове на парламента, приветстваме приемането на резолюцията за спешен случай по ситуацията в Камбоджа и Лаос случая с Камбоджа. Знаем какво се случи през юли на изборите. Европейския съюз постави акцента върху а, свободата на изра... словото и свободата на а, обединяването. А, имахме избор, можеш, активистите имаха избор, можеше да активират а, на, Народното събрание, всичко можеше да се уреди по демократичен път и можеше да се намерят по-приемливи решения. С оглед на случилото се на 2 и на 3 януари, Европейския съюз изрази голямото си безпокойство от протестите и насилието използвано срещу протестиращите, което струва живота на някои хора. Тази ситуация, както и случилото се с сам Рейнси, ни кара да мислим, че нещо не е наред. Е, допитахме се и до прокурора, кралския прокурор, който Този въпрос беше повдигнат също така и с камбоджийския министр на вътрешните работи. Много е важно за политическата стабилност на Камбоджа да се възстанови крехкия социален диалог с правителствения сектор и другите сектори. Европейския съюз посредством своето представителство в Камбоджа игра важна роля при е, улесняването на наскорошното споразумение между правителството на Камбоджа и е, текстилната индустрия, която прилага програмата на Международната организация на труда, по смисъла на която се прилагат определени правила. В този този диалог се включват всички тези индустрии, които по-настоящем не отговарят на изискванията за минимални условия на труд. Европейския съюз предоставя и средства, за да се засили капацитета на организациите на гражданското общество, както и упражняването на надзор за спазването на условията на труд в Камбоджа. Привличат се също така и синдикати, за да може да се включат и допълнителни заинтересовани страни. Европейския съюз ще продължи да приканва за мирно уреждане на настоящата политическа криза посредством диалог между правителството на Камбоджа и опозицията. Господин председател, уважаеми членове на парламента, Приветстваме ангажираността на парламента към Лаос, както и резолюцията в това отношение. Споделяме опасенията ви във връзка с правата на човека, изразени в тази резолюция. Подкрепяме препоръките в нея. В частност, необясненото изчезване на Сомбат Сомфон през декември 2012 година, това а, все още ни безпокои. Външната служба на Европейския съюз систематично следи развитието на нещата с властите в Лаос на всички възможни равнища, като включително има контакти с президента. Има известна готовност за разследване, но резултатите не са на лице. Бихме искали да видим отново господин Сомфон и за това ще продължим да работим в тясно сътрудничество с държавите членки с Европейския парламент. Очакваме а, прилагането на Конвенцията за защита на всички изчезнали лица от страна на Лаос. Оставаме основен партньор на Лаос Същевременно имаме диалог на равнище институции по въпроса за правата на човека. Ние сме основният донор в по отношение на подпомагането в областта на правата на човека в Лаос. Това даде резултат през последните 2-3 години, по-специално по отношение на ратифицирането на основни конвенции за правата на човека. Ще продължим да работим в този дух. Благодаря. Благодаря, господин комисар. След като приключиме с дебата, ще гласуваме резолюцията, в, към която имаме 7 предложения за изменения. Сега минаваме към следващата точка неодавнашни избори в Бангладеш и първо давам думата на госпожа Кронберг. Благодаря, господин председател. Неодавна няколко души а, бях